гости са университетски професори и висшисти, а и сред нашите участници. За това изчакваме академичните 15 минути. Но е време да започваме днешното изслушване. То е по една много важна тема подход към променливостта на цените в ОСП. Знаем, че променливостта е голям проблем – и че фермерите страдат от това. Трудно е да ръководиш селско-стопанско предприятие, когато цените, които получаваш за своите продукти, са толкова колебливи и непредвидими. Това е обстановка, в която трудно се вземат економически управленски решения. Както обикновено сме поканили експерти на днешното изслушване и заедно с тях ще се опитаме да осветлим тази важна тема. Експертите ще споделят с нас своя експертен опит, своите заключения. Нека да ви ги представя. Започвам подред господин Патрик Ферере, генерален секретар на мозъчния тръст Société des Agriculture de France. Това е мозъчен тръст за идеи в областта на селското стопанство. Господин Феличе Адинолфи е професор в университета в Болоня по аграрни науки. Той е придружен от господин Жероен Бесе, професор в университета в Ген и също е специалист по селско-стопанска економика. Господин Лайам Фентъм е управляващ менеджер на FC Stone Европа. Това е частно предприятие, предлагащо услуги за клиенти в целия свят. предприятие, което предлага на клиентите включително и механизми за подход към колебливостта на цените. Господин Жак Карл е генерален секретар на мозъчния тръст Кри и се занимава с регулирането на селско-стопанските пазари в световен мащаб. Много благодаря, че намерихте време да дойдете в Брюсел и да разговаряте с членовете на Комисията по селско стопанство на Европейския парламент. Както знаете, нашата комисия скоро ще е, започне изготвянето на доклад по собствена инициатива на тази тема. Докладчик ще бъде колегата Анжелик Дели. Изслушването днес може да се разглежда като отправна точка за изготвянето на това становище. Сред нас има много експерти, а време нямаме достатъчно, затова трябва да го разпределим разумно. Секретариатът е, както винаги, много ефективен и е разработил правила. Сега давам думата на Патрик Ферер за 8 минути, най-много 10. Моля ви, придържайте се към тези максимум 10 минути, за да има повече време за въпроси и отговори. Заповядайте, господин Петрик Ферера. Той ще ни въведе в концепцията за колебанията на цените. Още веднъж добре дошли на всички и нека да започваме. La volatilité благодаря, господин председател. Нестабилността на цените и увеличаването на млечните цени е нещо, което трябва да се разгледа. Теоретично нестабилността е свързана с променливост и несигурност. Променливостта се дължи на множеството промени и развитието на пазара. Баланса между търсене и предлагане се променя, цената също. За това и е необходимо темата наистина да се разгледа. Ние знаем, че в селското стопанство има липса на еластичност в отношението търсене-предлагане. Ние сме запознати с закона на Кинг. Цените на селскостопанските продукти са много променливи. Европейската селско-стопанска политика се стреми да защити производителите от тези опасности на пазара. Има най-различни мерки и реформи още от 1992 година насам. Но Знаем, че има все повече глобализация, освен това политиките в Европа и САЩ се променят. Обикновено се премахва складирането на храни, финансират се пазарите, освен това, в зараждащите се економики има все по-голямо хранително търсене, имаме и глобалното затопляне. Като цяло системата в световен план става много по-уязвима. Можем да дадем няколко примера. Например, след сушата, която намали с 2,3% световната реколта, имаше спад на производството. Е, същевременно на пазара на пшеница това се превърна в 70% увеличение на цената. Професионалистите в отрасъла подчертават, че сега сме свидетели на големи промени, които може да се случат в рамките на един ден или седмица. Имаме и климатичните опасности. Те също не са предвидими, а имат много важни последици. За това и се разчиташе на складирането на храни, което да е един вид поемащо тежестта, ако има някакво събитие, което води до недостатъчност на храните. Но Същевременно знаем, че когато се произвежда повече, цените падат и това не е нещо в интерес на производителите. Финансирането на селско-стопанските пазари всъщност само увеличи тази нестабилност защото по време на криза търгуваните обеми наистина се увеличават многократно. 4 до 8 пъти, що се отнася до пазарните сделки. За това и се обсъди възможността за система на депозити. Сега има най-различни спекулативни сделки, свързани с продуктите. Така или иначе, всички отчитат, че нестабилността на селско-стопанските цени е нещо много отрицателно. Същевременно, е, знаем, че когато цените са ниски, това е лошо за доходите на производителите. Когато пък са твърде високи, от това страдат хората и най-бедните страни. Да не говорим за бунтовете, причинени от глада с всички политически последици. Тази ситуация тревожи участниците в Г-20. Обсъди се в Париж през юни 2011 година. Изработи се план за борба с нестабилността. Точките включваха увеличаване на производството и селско-стопанската производителност подобряване на научните изследвания, свързани с пшеницата, програмата ИРИВИ, подобряване на информацията, на прозрачността на пазарите, системата АМИС, международната инициатива Геоглам. Също така, съставяне на група за бърза реакция – и е, забрана на облагането с данък на хранителната помощ. Що се отнася до Световната програма за изхранването, друга точка включваше регулиране на финансовите пазари. Тук трябва да споменем работата на ЙОСКО, Международната организация за ценни книжа. През 2011 година обаче не виждаме кой знае какъв напредък по тези точки. Нестабилността си продължава. Според някои страни, техните запаси са свързани с стратегически данни, за това тези данни са конфиденциални и не искат да ги предоставят. На международно ниво е, виждаме, че това, което се предлага е интересно, но само за тези, които не са производители. А кризата 2008-2009 година наистина се отрази отрицателно върху ликвидността на този вид пазар. Къде е Европейския съюз тук? След 40 години на защитени пазари и гарантирани администрирани цени, виждаме, че ОЦП, ОСП сега се отваря към целия свят. Нестабилността стига и до нашите пазари, по-конкретно до производителите. Ние можем да седим и да чакаме за някакъв световен международен отговор на тази ситуация, но междувременно би трябвало да се реагира винаги, когато има период на нестабилност, така че той да не доведе до корено преструктуриране на селското панското производство в държавите членки. Bardzo dziękuję. W tej chwili pozwolę sobie... Благодаря ви много. Сега давам, дум, давам думата на господин Аденофи за неговата презентация за съществуващите инструменти за подход към колебанията на цените в рамките на ОСП и вие разполагате с 10 минути. Grazie per questo invito, grazie ai colleghi del eh, Policy Department B. Io riprendo questa relazione partendo dai... Благодаря ви, господин председател. Моля за извинение да подготвим слайдовете. Започвам отново и то с обобщението. С оглед на краткото време искам да направя кратък преглед на най-важните фактори за колебанията в цените и кои са най-важните рискови фактори за селското стопанство. Ще се опитам да направя и кратък преглед на инструментите, съществуващи в Европа, Канада и САЩ за ограничаване на рисковете и най-вече ценовите рискове. Накрая ще приключа с няколко препоръки по отношение на бъдещите възможности за реформа на ОСП. Не се справяме особено добре с техниката, Eccoci qui. Evidentemente, come diceva il collega, eh, la volatilità ha eh, il suo legame. Както каза колегата преди мен, колебанията на цените са свързани най-вече с фундаменталните пазарни фактори търсене и предлагане. Към това се прибравиха и някои макроекономически променливи величини, особено връзката между цените на селско-стопанските стоки и на други стоки. Тук са най-важни собствените средства. Също така важна роля играе търговската политика, която има критични точки, които се от отразиха на пазарите, особено през последните 7-8 години. На тази диаграма можете да видите кога са били пиковете на цените. т.е. виждате каква е взаимовръзката между различните макроекономически фактори. Т.е. имаме си работа с изключително комплексен феномен. Виждате, че имаме климатични аномалии, ограничаване на износа, горски пожари и прочие и прочие. С други думи, съчетават се въздействията на различни фактори, които водят до качване и падане на цените. Особено през последните години дебатът по този въпрос е особено разгорещен и намира широк отзвук в медиите. Много е трудно с техниката, може някой ден да се науча. Колебанията на цените, разбира се, се отразяват силно отрицателно на фермерите и селското стопанство. В Европа са налице не само традиционните проблеми, които са свързани с това, че цените не попадат на пазара пряко, т.е. няма достатъчно финансово покритие. Имаме и фактори, свързани с институционални проблеми, е, промени. 25 години продължи процесът на реформи, който доведе до два основни резултата във връзка с управлението на риска и колебанията на цените, а именно е, гаранциите на ЕС за фермерите бяха силно орязани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 Ok. Sì, rispetto a questi problemi tecnici, <laughs> eh, a questi problemi di gestione del rischio in realtà, eh, noi... In... И така, за управлението на риска. Тук ще ви представя три примера. Примера с Европа, който ни е добре познат. От една страна имаме преки спомагателни мерки за дохода на селските стопани и управление на риска. Това е първият стълб. Но има и мерки по втория стълб, а именно евентуални предварителни мерки за превенция на риска, например срещу природни бедствия и от друга страна специфични мерки които са набор от мерки за управление на риска, за страховане срещу а, природни бедствия, взаимно спомагателни фондове, а, които се учредяват пак за случай на природни бедствия или заболявания по животните. И а, другия така набор от инструменти е така наречения а, фонд за стабилизиране а, на доходите. Тоест, тук става въпрос за ограничаване на риска, свързан с намаляване на доходите на фермерите. Това е инструмент, с който се експериментирате първа в някои държави членки, по-точно Италия и Белгия и по-точно Фландрия в Белгия. Интересен инструмент, защото единственият инструмент, който предлага възможност до някъде да се справим с ценовия риск. Сега, вторият пример е Канада. Канада има много дълга история във връзка с управлението на риска в селското стопанство. Там са разработени редица инструменти, които се предлагат на канадските фермери, като аз тук искам да се спра най-вече на онези от тях, които могат да послужат за пример и евентуално приложение в Европа. Единият пример е системат AgriRisk, който предвижда насърчаване на разработването на нови модели за управление на риска, свързан с доходите и другите модели са AgriLunvest – и Агристабилити. Те са сравнително нови, все още са обект на изследване. Агриинвест е система, която работи чрез сметка за всеки отделен фермер и бива съфинансирана от правителството при минимална квота от 1%. Целта е да се подкрепят след селските стопани, ако загубите не са свръхвисоки. Т.е. какво може да се направи? Не е проблем, например, да се възстанови така наречения превентивен капитал. Помага се на селските стопани да планират по-дългосрочно. Агристабилити пък е система, която много прилича на инструмента за стабилизиране на доходите в Европа. Става дума за интервенция на правителството в случай на загуби над 70% от търговския марш, като се предвиждат а, съответните проценти от застрахованото имущество. Трети пример – САЩ. Тук ще бъда много кратък, защото напоследък излезе подобно изследване. То бе представено в Европейския парламент и съдържаше много интересни детайли. Това, на което искам да ви обърна внимание тук, е фактът, че с последния закон беше дадена възможност за преход, т.е. в САЩ вече няма никакви преки плащания тази програма е заместена от програма за управление на риска. Тя съдържа многообразни механизми, включително и за антициклични плащания. С други думи, САЩ и Европа прибягват към коренно различен подход, както може да се види на тази диаграма, която показва как се разпределят ресурсите на аграрната политика в Европа и Америка. Виждате голямата разлика, особено през последните години тя се задълбочи много. Пак повтарям, подходът към управлението на риска и подпомагането, субсидирането на доходите е съвсем различен. Европа инвестира преди всичко в субсидиране на доходи, Америка в управлението на риска. Сега много бързо сте завърша. Още веднъж моля за извинение за техническите ми проблеми, но тук на тази диаграма виждате какви възможности има за по-нататъчно бъдещо развитие на ОСП инструментът за стабилизиране на доходите трябва да се превърне в по- гъвкава система. Може би част от преките плащания трябва да се замести от инструмент, който не само от финансова гледна точка е по-гъвкав, а и е по-съобразен с потребностите на селското стопанство. Подобна система работи във Франция вече с държавни фондове. за такива фондове могат да се използват част от ресурсите, които в момента се използват за преки плащания. Ефектът ще е двоен. Ще може да се интервенира и при малки, и при по-големи загуби. моля да ме извините, че просрочих няколко секунди изказването си. Благодаря за вниманието. Благодаря професор Юрен Бис има думата. First, um, I will first explain a little bit... Първо ще обясна малко по-подробно това, което обясни мой колега, защото е важно да се разграничат политиките на Европейския съюз и на САЩ. Европейската политика по първи стълб дава подкрепа за доходите, което не зависи от условията на пазара. Колегата показа, че като приходи, а не като управление на риска, докато някои твърдят, че това е управление на риска, тъй като стопаните получават, независимо от това какво постигнат на пазара. В САЩ има една по-дълга история на подобен вид подкрепа помощи. Това е първото разграничение. Други прилики между европейската и американската политика е, че в Европейския съюз има подкрепа за приходите по втори стълб, а в която не се прилага и не е разработена от всички държави членки. А в САЩ има различия за различните мерки. Например, програма за защита на млекопроизводителите. Е, има е, програма защита на брутния марш в животновътството, което, която е насочена повече към отделния стопанин, а в е, нашата европейска система това се вмества във втория стълб по отношение на европейската политика е важно да има една така предпазна мрежа например, е, едно минимален примус от страна на, е, за стопанина при управлението на риска. Има промоционална политика, има и други мерки, има и организации, които могат е, да изтеглят от пазара чрез своите маркетингови организации. Но, за да продължа Бих искал по отношение на земеделските политики да погледна малко нетрадиционно и да видя как други пазари и други стоки е, се справят с колебанието в цените. Мисля, че пазара на електрическа енергия е добър пример. Както и при хранителните продукти, искаме да имаме тук едно стабилно снабдяване и там имаме либерализиран пазар и където хората могат да решат колко електрическа енергия да произвеждат. Има и фьючерси за електричеството, ежедневни, по-дългосрочни фьючерси и така нататък за електричеството. Но все още решаващите фактори, стратезите могат да решат да се намесят, така че колебанията да не се управляват само от фьючерсите. И те подкрепят не само електрическата енергия, но и капацитета за производството на такава. Така че там има резерва, където производителите на електричество могат или да преустановят бизнеса, или пък да произведат допълнителен капацитет. До някъде това отговаря и на европейските политики настоящия им вид, защото стопаните получават подкрепа за доходите си, но те трябва да поддържат земята в добро състояние, земеделската земя. Може би е различно, защото в момента за ОСП, може би в миналото можеше да кажем, че задължението за заделяне на земя, за необработване, е в реда на нещата, но сега има субсидии, за да се намали производството, за да се противостои на ефекта на свръхпроизводството, както и в областта на електрическата енергия и на земеделските пазари. Така че някои от характеристиките на пазара на енергия могат да се приложат и към земеделския пазар. И това зависи как в момента управляваме и в бъдеще как ще управляваме тези пазари. не би трябвало да се закриват пазарите, за да се реши проблема с колебанията на цените. Важен елемент е да има прозрачност и информация за всички тези пазари, което е, е важно както за пазара на енергия, така и за земеделския не би трябвало, не трябва да подкрепяме производство тогава, когато има свръхдоставки, както сме е, наблюдавали в пазара за електричество. В някои случаи има подкрепа за възстанов... Е, енергия от възстановяеми източници, но това е довело до е, отрицателни цени за електричеството, така че има го е производство на електрическа енергия, където мрежата, когато мрежата е запълнена – така че по същия начин земеделската политика трябва да стимулира. Не, не трябва да стимулира производителите, когато има достатъчно снабдяване на пазара. И допълнително да помислим по идеята как може да субсидираме капацитет, а не производство. Ако има излишен капацитет, да използваме субсидиите, за да може стопаните да използват по-малко променливи входящи материали, например, торове за културите, за растенията. Сега имаме големи резерви по, от зърнените хради, но а, стопаните биха сложили най-много азотни торове, което ще доведе до големи добиви. Защо да не намалим субсидиите? Да се намали а, количеството от торовете, азотните торове и да има по-малки количества, по-малко снабдяване, което ще подобри както колебанията на пазара, така и околната среда. Това са нашите размишления в университета в Гент, когато направихме проучването. И това е което исках да допринеса в момента. Няма микрофон оратора. Przechodzimy teraz do komentarzy. E, komentarze. Е, сега нека преминем към дискусията. Първо ще чуем експертите. Господин Карл, кратък коментар. Merci, monsieur le président. Euh, en quelques... Благодаря, господин председател. В рамките на няколко минути само ще отбележа, че господин Ферер е абсолютно прав. Имаме голяма нестабилност, все по-големи разлики. Обществените политики, включително и тези на ЕС, вече не са пригодени към новите условия реформата на ОСП, която постепенно беше стартирана, не ни позволява да се справим с нестабилността. На второ място в световен план имаме преговорите на Г-20, които би трябвало да доведат до повече международно сътрудничество, но това сътрудничество не е достатъчно и, както каза и господин Ферер, публичните запаси се смятат за стратегически, оттам и данните не се споделят охотно. Би трябвало най-малкото да се научим как да управляваме кризите, които са плод на тази нестабилност. Господин Адилви ни представи канадската политика и съответно няма как да не се позовем в това отношение на член 39, който е свързан с приходите на фермерите, спаднали с 30%. Представете си стопанска дейност, в която обществото не се намесва дори при спад на доходите от 30%. В Канада има управление на предлагането. То ограничава вноса и всъщност тази система се превърна в система на управление на риска. В САЩ също имаме контрациклична система, която позволява стабилизиране на доходите. Всъщност, когато говорим за обществена намеса на големите страни производителки, трябва да имаме предвид, че 61% от средствата в ЕС са отделени от производството, докато в САЩ, Канада и други страни говорим за 0%. Ето за това също трябва да се помисли. Благодаря. Bardzo dziękujemy. W tej chwili... Много благодаря. Сега преминаваме към дебата. Въпросите първо на колегите евродепутати. Ще пан, пан, е, е, е... Всъщност, извинява се председателя, преди това трябва да чуем и господин Фентън. Моля, извинете ме, че ви пропуснах. Няма значение. Стана дума за един от факторите, свързани с нестабилността. Финансовите продукти. Виждаме, че при екологичните пазари наистина има големи спекулативни сделки. Същевременно са направени проучвания, които целят да установят дали тези спекулативни сделки увеличават или намаляват нестабилността, като че ли заключението си остава 50 на 50%. Според мен трябва да видим къде има нестабилност, дори и тогава, когато не се извършват спекулативни сделки. Струва ми се, че финансовите деривативни продукти не бива да се винят за нестабилността. Това е просто за заблуда на противника. Всъщност, може би е точно обратното. Съгласен съм и с това, което каза господин Буйсе. Необходими са ни прозрачни данни. Защото ясните, прозрачни факти ще помогнат на всички. Аз съм се занимавал с земеделие, брат ми също. Виждам, че са намесени най-различни интереси Не е ясно защо трябва да пада цената на млякото, но от друга страна виждаме, че пада търсенето и то в световен план. Необходимо е тези данни да са на лице, е, за да може производителите да решават дали да увеличават или да намаляват производството си. Wrócimy в тези хвили до дебати, до виповеди пани и панов послов. Благодаря. Сега давам думата на колегите. Господин Тарабела, заповядайте. Благодаря. Всъщност констатациите вече бяха направени и знаем и какви са реалностите, що се отнася до нестабилните цени и те далеч надхвърлят механизмите за регулирани вече помощта е отделена от производството. Каза се, че това въжи за 61% от цялото селско стопанство. Паралелно с това ние се отказахме от механизма за регулиране на предлагането и при млякото сега предстои при захарта Междувременно се увеличава капацитета за производство, а потреблението не откликва на увеличеното предлагане. В световен план има намаление на търсенето. Ние можем да говорим за най-различни споразумения, към които сме се присъединили или не. Ясно обаче, че и при най-малкия натиск в световен план е, веднага е, цените спадат. Например, при млякото имаше спад от над 20%, докато в световен план спадът беше 2 до 3%. Необходимо е да видим какви могат да бъдат решенията на този проблем, защото тази огромна нестабилност е най-големия враг на фермера в наши дни. Добре е да се помисли за механизъм, чрез който да се преборим с нестабилността. Може би е добре да се върнем към някакъв регулаторен механизъм или да се използват за страховките, или да се ограничават цените. Не знам дали можете да очертаете някои от възможните решения. Чинкуе, пани посел Нойче. Колегата Нойче. Рефератите, които wirklich sehr, sehr interessant waren. Много благодаря за рефератите, които бяха изключително интересни. Uh, най-вече този на професора от университета в Гент. Приясно беше за ушите в този парламент да се чуе нещо, което върви към ограничаване на количествата с цел стабилизиране на цените, защото в повечето служб в повечето случаи управлението на количествата или разумното им намаляване се отразява положително на пазара. Ние винаги под сурдинка си говорим за това дали не е разумно да подкрепим доброволния отказ от доставка, примерно 5% от доставките на мляко да не се правят. Това би било дори положително за доходите на фермерите, докато се увеличат цените отново на млякото. Доста често сме разговаряли по този въпрос, слушали сме много качествени реферати, много неща научих и от другите днешни гости, но мисля, че квинтесенцията е управление на количествата и за това, че го казахте, съм много благодарна Сигурна съм, че и в бъдеще ще трябва да разискваме този въпрос. Много добре го казахте наистина. Управлението на количествата е от ключово значение, но как става това на практика? Iš tikrųjų, manau, kad e, labai svarbu, kad mes šiandieną. Колегата Ропе, благодаря, господин председател. Мисля, че днешната дискусия е много навременна. Благодаря на всички оратори. Трябва да кажа обаче, че ние обсъждаме тема, която е обсъждана нееднократно. Предложенията, които чуваме, не са особено иновативни. Говорим все за резултатите и последиците, но като че ли нямаме никакви предложения за справяне с тази ситуация. Мисля, че ако потребителите можеха да усетят тази нестабилност на цените, по цените в магазина, например, това движение нагоре или надолу щеше да е по-различно, но потребителите не го виждат. Магазините задържат цените на, на едно и също ниво и производителите трябва да се справят сами с промяната на цените. Това определя и техните възможности за преговори. Те не винаги се обединяват – докато търговския преработвателен отрасъл злоупотребява с липсата на организирано сред фермерите. Всъщност трябва да се запитаме за какво става дума нестабилност на цените или спекулации. В Европа имаше механизъм за регулиране на цените – това доведе до коопериране между различните дружества, но след това печалбите започнаха да се изнасят към данъчни убежища, докато ние в Европа продължихме да говорим за бъдещите възможни решения, като някак си забравихме за кризата с млякото и месото. Забравихме, че много фермери вече се чудят какво да правят. В моята страна се организира конгрес на стопаните. Участваха повече от хиляда от тях. Споделиха своя опит. Млекарите получават 13 до 15 евроцента за литър мляко, по-големите до 20 цента. Никой не може да оцелее с такива доходи. Не знам дали не трябва да се помисли. Цените всъщност вече не се променят. Те са ударили дъното при нас и си остават едни и същи. Ако фермерите са в много трудно положение, то е и заради спрелия износ към Русия, тъй като стопаните не намират альтернативни пазари на продуктите си. И това е един от големите проблеми в Литва. Може би ни трябват различни решения, някакво застраховане срещу риска, обвързано с помощта за стопанина. Хората трябва да знаят, че имат сигурен доход, иначе те ще напуснат този отрасъл. Благодаря, господин Бове. Euh, d'abord quelques commentaires sur les interventions. Euh, Няколко коментара. Всъщност, когато се увеличи цената на руската пшеница, ставаше дума за спекулации на Гленкор, група, която имаше абсолютно отрицателно влияние, тъй като те регулираха целия пазар и това позволи упражняване на натиск и спекулации. Толкова бяха могъщи. По, по същата тема млякото от 1 април също влезе на финансовите пазари. Така че тук също трябва да мислим за квотите. Разбира се, че финансовите пазари имат своята роля и тя ще става все по-голяма. Това беше фактор, който го нямаше в миналото, а сега е надделяващ. На трето място Международните пазари Виждаме, че всъщност Глобализирания пазар фиксира цената на млякото. Това повлиява и на европейската цена на млякото, но този пазар няма абсолютно нищо общо с разходите за производство. 2015 година имаше опит за изравняване на цените. С други думи, производителя се обвързва с цена, която на нищо не отговаря. Това е пълно противоречие. В международната цена разходите за производство са нещо напълно отделно. Те не влизат в ценообразуването. Това е парадоксът. При млякото беше предложена мярка, парламента гласува за нея, възможност за подкрепа на производителите при излишък на продукция чрез намаление на цената, но съветът не прие тази мярка и по време на тристранните преговори тя се провали. Там е проблемът. Всъщност помощите по ОСП в наши дни изобщо не отговарят на елементите по доходите. Мисля, че ние всъщност отдаваме много по-голямо значение на различни инструменти, отколкото на дохода на земеделския стопанин. Помощта за доходите, както казах, вече не отговаря на доходите и това е тема, по която трябва да се намери решение. Трябва да реагираме. Селско-стопанската политика след реформата просто не отговаря на условията за селските стопани. Връзката между помощта и подкрепата за доходите е нещо много важно. Не може да имаме селско стопанство, което да е абсолютно отделно. Това беше грешката на СТО. Това са някакви международни фантасмагории. САЩ, знаем какво решиха Канада също, Европа се прави на добър ученик и прилага тези политики до техния пълен абсурд. Ние трябва да променим това отделяне на помощите от производството. Не го ли направим, нищо няма да се оправи. Господин Таранта, аз съм съгласен с казаното до тук. Мисля, че Европа наистина е много уязвима. Но благодаря на изказалите се експерти, на тези, които ни помагат да разберем какво се случва. Да не забравяме, е, че ние преминахме през финансовата криза, през дълъг период на ниски цени, Селско-стопанската ни дейност обаче не може да стане жертва на либерализацията с ЕТО и свободната търговия. За жалост виждаме, че селското стопанство страда от променливостта на политиките, които засягат всички области на политиката на ЕС. Спаднаха и цените на петрола, като цените на хранителните продукти следват цените и на останалите суровини. Драматичните промени ни показват абсолютно ежедневно последиците на тази ултралиберална европейска политика. Този модел, който ни се налага вече 30 години от Брюксел, е модел, който днес трябва да отхвърлим – само по този начин ще решим проблемите на селското стопанство, ще помогнем на фермерите и всяка страна ще намери своя път. Благодаря. Пани посел Дилай, наша пани посел справоздавца в tym обшарже. Bardzo прошу, пани посел. Мерси, monsieur президент. Сега давам думата на докладчика по тази тема. Благодаря, господин председател. Благодаря и на ораторите е, за споделеното. Ясно е, че казаното всъщност поражда много повече въпроси, отколкото отговори, които можем да дадем в доклада. Но ние трябва да работим заедно. Аз искам да се спра на пет теми и пет въпроса. Говорихме дълго за нестабилността на цените и съответно нестабилността на доходите на производителите. Трябва да се види обаче какво е точно съотношението между едното и другото. Втори въпрос. Мерките за управление на кризи, които са по втория стълб, развитие на селските райони – как се прилага това във всяка от държавите членки? Какъв е използвания капацитет чрез програмите за развитие на селските райони? На трето място трябва да помислим за бъдещето на ОСП 2020 и борбата с нестабилните цени. Как това ще се включи в програмирането? Накрая нещо, което беше изтъкнато от много от експертите и моите колеги. Можем ли да използваме системата от застраховки, разпространена в други страни, например САЩ или Канада? Марк Тарабела също го спомена. Ние в момента договаряме ТИТИП. Не знам дали ще се стигне до споразумение или не, но как можем да се борим с нестабилните цени, като ги направим елементи от нашите международни търговски споразумения. Господин Андрю, благодаря. Благодаря ви за изказванията. Наистина ние знаем много добре какво е актуалното състояние. Селско-стопанските пазари не са стабилни. но ние бихме искали да се стигне до някакво стабилизиране. Тази променливост се обостри значително през последните години. Това се дължи на дерегламентирането на някои от областите на общностния пазар, както и либерализирането на селско-стопанския пазар в отговор на световните търговски норми. Но промеливостта на цените е много опасна по три причини. Първо, продоволствената сигурност. Говорихме за нея тази сутрин. Възможността за изхранване на населението на второ място и на трето място доходите на селските стопани. Те не знаят каква е перспективата пред тях, не знаят дали да модернизират, дали да продължат и накрая агропродоволствената криза. Струва ми се, че нещо друго, на което трябва да обърнем внимание – Наистина то се каза, но е много важно. Необходимо е да има регулиране на селско-стопанския пазар. За това също стана дума. Необходимо ни е да разработим селско-стопанска политика, която да ни даде сигурност за селско-стопанската продукция, не само да се мисли за изхранването. Вижте бюджета в САЩ, който се заделя а бюджета на ОСП отделен от те е 32% от целия бюджет. Би трябвало все пак да мислим и за политическата воля, за колективната воля, която би могла да се наложи. Мисля, че регулирането трябва да е в сърцето на ОСП. На мен ми се струва обаче, че настоящият комисар като че ли до някъде избягва да даде категоричен отговор. Ние познаваме някои от механизмите за намеса от миналото. Те могат да се използват при тази адаптация. След това, самото структуриране на различните отрасли също трябва да се разгледа и да се мисли за европейски и международни норми, които да ограничават финансовите спекулации с суровини. Те водят единствено до увеличение на пазарната нестабилност. Имам три въпроса към нашите експерти. Можем ли да кажем, че на стабилността на цените на суровините се увеличила през последните няколко години? Възможно ли е да се направи оценка на влиянието на финансовите спекулации върху селско-стопанския пазар? За какво регулиране може да се мисли тук? Някой спомена дори и да се спре производството на определени продукти. Интересна стъпка, но в крайна сметка защо не? Така или иначе, какви норми могат да се въведат в сегашната ОСП и най-вече бъдещата ОСП след 2020 година. Посълява. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите експерти. Много се радвам, че обсъждаме тази тема. Всички сме на едно мнение. Тук става въпрос не за обикновени колебания на цените, а, за продължителен устойчив спад на цените, който се отразява заплашително на много селско-стопанските предприятия. Има една втора констатация, която ме кара да се замисля дълбоко, защото аз волю-неволю израснах в система, в която имаше управление на количествата, планово стопанство, предписваше се колко да се произвежда, имаше и гарантирани цени. И въпреки това нещата не сработваха. Така че с това са свързани и трите ми въпроса. Смятам, че темата е изключително основателна. Първият ми въпрос. Имате ли представа за взаимоотношението между подпомагане чрез вашите модели и собствена отговорност на фермерите. Какво да е съотношението между собствена отговорност и помощ? Втори въпрос. Имате ли представа какъв е размерът на паричните средства, които трябва да се местят от модел към модел? в някакъв момент ще трябва все пак да водим преговори за бюджета и да посочваме конкретни суми. И на трето място, въпросът може би ще ви се стори типично германски. Имаме проблем с а, собственото производство в селско-стопанските предприятия, защото колебанията на цените означават, че понякога има и добри години, но в момента на фермерите им е много трудно дори в добри времена, в добри години да бъдат самостоятелни финансово. Т.е. нямат възможност в добрите сезони да трупат резерви за по-лоши времена. Dziękuję pan poseł De Castro. Си, грация. Де Кастро. Комплименти ал група ди експерти. Много благодаря на групата експерти, които ни дадоха и дават възможност да размишляваме върху тези интересни теми, особено с оглед на бъдещия дебат във връзка с средносрочния преглед на ОСП. Разбира се, че това, което парламентът се опита да вкара при предишната реформа, отново присъства. Темата за колебанията на цените е изключително важна, отразява се тежко върху фермерите и застрашава инвестициите. Така че имам конкретни въпроси към нашите експерти с оглед на факта, че европейският бюджет е далеч от гъвкав как да се възприемат в него инструменти като антициклични плащания. Защото е, бюджетът е доста закован. Или с други думи, какво ние конкретно бихме могли да предложим, без да се мисли за структурни изменения по европейския бюджет, разбира се, защото те биха били много комплексни. Какво конкретно можем да направим? Кой е пан посъл Господин Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря и на експертите. От това, което казаха, обаче и аз съм вече объркан. Кое е? Кое, коя е правилната система? В млекопроизводството имахме ограничения на количествата и въпреки това имахме колебания на цените между 20 до 24 цента на литър. Сега се обсъжда дали ни е необходима нова система за ограничаване на количествата. Искам да попитам нашите експерти, коя би била ефикасната система в това отношение. Можете ли да си представите наистина отново да се въведе в Европа система за ограничаване на количеството мляко? И ако да, как да функционира тази система? Трети въпрос – интервенционните цени. Те в момента действат на пазара, но смятам, че в областта на млекопроизводството са по-вредни, повече вредни, отколкото полезни. Ако млекопроизводителите плащат 27-29 цента, то интервенционната цена от 21 цента е нищо. Още един въпрос. Мисля, че в различни държави членки е различно но може би трябва да се упражни известен натиск от Европейския съюз върху държавите членки. Аз исках да го запиша в доклада си, но ми казаха, че нямаме компетентност. Но трябва да се упражни натиск, например, по отношение на данъчните системи. Имали сме години, в които е, селските стопани са били много добре но са плащали на държавата като данък много голяма част от своята печалба. Така че данъчната система трябва да позволява създаването на резерви за неблагоприятните години. Не е необходимо да се предоставят публични средства, дека да се даде възможност да се заделят собствени средства. Не мислите ли така, господа професори? И последен въпрос – бях така потресен от това как търговците използват пазарните лостове. Чувам, че млякото и меслото са паднали с 20 цента за следващ... Изкуп... Изкупните цени са паднали с 20 цента за до година. Така че съм така удивен, че в Германия имаме социал-демократ, министър на економиката, противник на монополите, противник на картелите, но той даде възможност за сливане между две огромни търговски вериги. Ако беше консервативен министър, щях да го разбера, но социал-демократ наистина ме изненада. Państwo, wyczerpaliśmy tak, wyczerpaliśmy wypowiedzi. Jeśli mogę ja zapytać, czy... Да, закриваме списъка за желаящите думата. Може ли аз да попитам дали а, колебанията в цените не са всъщност резултат от а, същността на земеделието, защото Земеделието се среща непрекъснато с непредвидими климатични явления и не е ли наводи ли това до различия в цените? Така че не трябва ли да разглеждаме цените в 5 годишен цикъл, защото в такъв случай ще видите различни от взаимоотношения Например, е, над 3 е, годишен цикъл и едногодишен цикъл са различни като резултат. Е, струва ми се, че глобалната перспектива ни отваря към възможността да продаваме повече на световния пазар и затруднява всъщност ни затруднява да влияем върху цените. И накрая промените в цените, в колебанията са фактор от производството, неща, които не зависят от стопанина, неща, материали, които стопанина купува навън. Може ли просто да се оговорите кой по коя тема ще се изкаже? Не е нужно всеки един от вас да отговаря на, на всеки от евродепутатите, тъй като нямаме време, казахме, по 2-3 минути на експерт. Така че от вас зависи. Вие се разберете кой да вземе думата пръв. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че направените изказвания всъщност показва, че истинския проблем, който причинява нестабилността, е политически. Всъщност, ние говорим за последиците от отварянето на пазара. Отварянето на пазара беше поет ангажимент да се търсят технически мерки означава да си затваряме очите за международната политическа среда. Европа е подписала определени споразумения, поела е своите задължения и едно от тези задължения всъщност ни забранява използването на някои от инструментите. И ясно е, че ценовата нестабилност не е причинена от нормалните промени – които се държат на несигурността, но това е сегашното състояние. Вече няма квоти, понякога това се обвързва с началото на нестабилността, но това не е вярно. 2008-2009 година видяхме падането на цените на млякото, макар че квотите все още ги имаше тъй като европейската селско-стопанска политика вече не можеше да окаже защита. Ние се опитахме да запушим дупка в морето. Какво означава всичко това? Означава, че случващото се се отличава, се отразява по различен начин върху различните продукти. Стана дума за пшеницата, за хърта, млякото, но това не са всички селско-стопански продукти. На второ място, ако тази нестабилност се задържи, то е ясно, че ще засегне някои от водещите продукти. Цените на пшеницата – се определят до голяма степен от Северна Америка, а на млякото от океания. Така или иначе, ние зависим от международните цени. Когато има увеличение, се увеличават и нашите, но не можем да кажем, че нещо зависи от собствените ни усилия. Европейският съюз е страна, по определени споразумения и той трябва да изпълни своите задължения. Струва ми се, че трябва да се говори не просто за нестабилност, а за защита на производителите от тази нестабилност. Това е нещо различно. И ако искаме наистина да ги защитим, то Единственото, което можем да направим е да се позовем на застраховките 2014 до 2020 година ОСП позволява по втория стълб да се въведе система от застраховки. И така можем да направим връзка между първия и втория стълб и различните дотации в държавите членки, като тук става дума не за помощ, то се отнася до приходите на производителите. Трябва да говорим не за приходите, а за маржовете при производството на селско-стопански продукти. Ma anch'io molto brevemente ehm, faccio un piccolo punto. Kratak. Ясно е, ние показахме, че колебанията на цените е сложна економическа променлива в съотношение с други стокови цени. Ние не искаме да се борим с това явление, да решим как земеделието ще се справи с това и как ще намали тези колебания в маржовете. Така че, например, ограничаването на производството може би е интересна идея, но да не забравяме, че ние оперираме на световния пазар, на световна сцена, не само в рамките на нашите граници. И тук е, играят роля и еластичността на пазара, и е, предлагането. Е, тъй като а, земеделския цикъл има начало и край, които са а, много близки едно до друго, т.е. цикъл е много кратък. А, млякото с, има регламенти, като например а, за конкуренцията, за антитръстовия регламент и така нататък. А, сега потребителите казахме, че ценовите механизми са неефективни. Би трябвало да имаме прозрачност на пазара, за да работим правилно. Много е важно да работим по въпроса за прозрачността. Искам да спомена и е, ефективните инструменти. даден момент Европейския съюз ще си зададе въпроса как е, стопаните се справят по-добре с колебанията на цените върху маржовете на техните приходи. В е, един от е, слайдовете говорихме за депозитни схеми на депозитите. Стопаните ще получат възможност част от е, е, дохода да им се приспада от данъчната тежест и това, тази сума може да отиде в банкова сметка и е, държавата членка съответно може да допринесе към тези е, постъпления да бъдат използвани не само когато има период на криза, например под 70% за 3 годишен период, но също така и за компенсиране на древни загуби. Фермерите се налага да го правят, тъй като производственият цикъл е много а, кратък и без този начален предварителен капитал те не могат да си изкарват прехраната. Някои държави са поели тази инициатива. Канадския пример, например, е добър. Аз предпочитам а, подход, който а, така, е в противовес на цикъла, защото носи до повече прозрачност на пазара. Този вид депозитни схеми, според мен, са много а, добра идея. В този контекст е много а, важен инструмента за стабилизиране. И дори сега е това. А, е подобно на което предлагам, че е, инструмент за стабилизиране на приходите, ако говорим, например, за RDF, според мен добра идея е да има ексанте подход с предварителна оценка. Някой спомена член 39 и управлението на риска. Тук става дума за милиони за а, съвместните фондове и така нататък. Благодаря. Имаше няколко въпроси за ограничаване на количеството и аз не казвам, че трябва да се върнем на квотите, защото, както вече споменаха няколко души, и по време на квотите имаше колебание на цените. Аз просто тук размишлявам върху еквивалента с пазара на ликвичество – и това задължение за заделяне, което съществуваше в Европейския съюз, но времето на премахването му не беше случайно. Та стана точно когато цените е, бяха високи. Е, в е, САЩ те имат такава производствена програма, но в преговорите говорим за връзката между времето, когато стопаните получават плащанията за помощи и тогава ограничават производството си. Съгласен съм, че това няма да се отрази много на цената, защото Европейския съюз е голям, но няма голямо въздействие на растежа. Не бих могъл да кажа и, че да, това е най-доброто решение. Просто споменавам за... Подхвърлям за размишление и да помислим за примери, които са работили по повод земеделската политика и се прилагат в пазара на етичеството. По въпроса ви за прилагането на настоящия втори стълб и съответните инструменти, на практика много малко държави членки поеха инициативи да прилагат тези правила. Изглежда не е лесно да се насърчи частния сектор – даже и с помощ от правителствения, за да имат такива гаранционни а, схеми. Има много причини те да се обсъждат в различни доклади до сега. Е, в едно от изказванията беше споменат въпроса за а, силата на пазара, властта на пазара и, и прозрачност а, и колебливостта. Направи се препратка и към млечния сектор, който е примерно, примерно кооперативите имат голям дял от пазара, но това не може да реши колебанията в цените в крайна сметка. Така че разглеждане само на пазарната цена мощ като решение, това не, няма да стане. И накрая, тъй като си надхвърлих двете минути, последното изказване наистина смятам, че колебанията си е част от е, сектора, от земеделието. Стопаните се справят и въпросът е до каква степен може стратезите да помогнат допълнително по този въпрос. Благодаря. Много въпроси. Трудно е да се отговори по-отделно на всички. Ще се спра само на няколко момента. Съгласен съм, че колебанията на пазара, това са да, е начина по който пазара ви казва дали иска или не иска даден продукт. И а, а, не е свързано с контрола върху цените. А, ние се опитахме да контролираме с квоти, както казаха тук а, колегите, не работи. Нивото на а, интервенция сега за а, млякото на прах, обезмисленото мляко на прах, сега се продават в Америка тези продукти малко под европейските на международния пазар. Това, което помогна на американците да. Тоест, те ни продадоха, прехвърлиха ни е, тази колебливост на цените. Затова този мерки не са ефективни и аз се опитвам все още да разбера как можем да управляваме произведените количества. Цените са сигнали при един прозрачен пазар. Те дават сигнал на а, хората, че могат да планират, да не инвестират в а, повече крави, ако цената е 40 цента на млякото на литър и ще стане само 50 цента. Също така така в по-оптимистичен дух. Аз идвам от такова семейство на земеделци за първи път от 25 години. 25, преди 25 години ни казваха, за първи път ни каза колко да произвеждаме и колко ще получим за млякото си. Това е огромна промяна и сега такива като брат ми могат да останат на стопанството, фермата така че обезлюдяването на селските райони, наистина, но аз не можех да остана в, у дома и нито един от братята ми не можеха, ако политиката беше продължила по същия начин. Сега имаме огромна възможност, която нямахме в последните 25 години, да разширим производството, да подобрим бизнеса. Той е сега наистина истински бизнес а, а, това не се дължи на политическо решение. Така че това е едно от предимствата, освен спестяванията, финансови спестявания, нещо, което сме а, свели до стопаните и им позволяваме да останат на земята. Благодаря. Наистина много въпроси бяха зададени, което показва колко е съществен проблемът. Аз съм съгласен с господин Бове. Наистина ОСП беше променена в отговор на нормите на СТО. Норми, които не гарантират непременно продоволствената сигурност. Имаше и някои други съображения, като резултата не винаги е добър не се справихме добре с кризите, видяхме нестабилността в световен план. И господин Декастро говори е, за това и господин Яр. Бюджета трябва да ни помогне да се справим с този огромен проблем – нестабилността на цените. Но разбира се, няма как да не отчетем, че 60% от бюджета на ОСП е за помощи отделени от производството. Това отговаря на ангажиментите поети в СТО. Това работи добре, когато цените са високи, но съвсем не работи добре при ниски цени. И в, в този случай рискът, поет от производителя, не винаги може да бъде управляван от него. Той трябва да бъде споделен. Би трябвало помощта да е контрациклична. А ако искаме да сме отворени към света, то би трябвало най-малкото при много ниските или много високите цени да се предвидят данъчни политики, специфично насочени. Може да се мисли и на ниво европейски или национален бюджет. Имаме три нива, които трябва да се зачетат. Стана дума и за застраховките. Те са нещо отделно. Те няма да дадат отговор на всички проблеми. Също така, вие казахте, че трябва да се мисли за маржа, а не за приходите, но ние няма как да осигурим този марш, ако продължава нестабилността. Вече говоря две минути и половина, за това ще спра до тук. Благодаря ви. Обсъдихме настоящето, да видим какви са перспективите. Може ли да обърнете повече внимание на въпросите на експертите за бъдещето? Господин Фентън, 8 минути имате, заповядайте. Thank you. This is the usual, I represent a financial uh, services. Е, да, аз е, тук получав, представлявам фирма за финансови услуги. Ние сме в Fortune 500 лист, споменати, листвани и сме напълно регулирани от FCI и други регу... американски регулатори. Това е обичайното, което правим при презентация. Накратко, кои сме ние? Колко са колебанията в млечната индустрия? Как се управлява в САЩ тази колебливост? Как е, Европа може да помогне за разработване на тези инструменти? И заключения. Тук се насочвам към млякото за 8 минути. Темата е много експертна, техническа и затова исках да се съсредоточа само върху един отрасъл. Нашата фирма е за управление на риска в млечния сектор и инструментите, които се използват до 90% тук в Европа и ние сме първия член на клиринга в Нова Зеландия и е, участваме в е, разработката на много от инструментите, които сега се използват на американския пазар. Е, ето нашето географско разпространение. Същите принципи. Тук с колегата от дясно спомена, говорим за маржовете, не говорим за управление риска на цените но това са принципите, които въжат за всичко, за хеджиране на петрола, на зърнените, в горското стопанство и млякото. Така че какви са колебанията на пазара на млякото? Нека да видим тук с няколко слайда графично. На този слайд виждате долу на, на долната ос януари от 2002 до 2017. Отляво са промените в процент на цените. Така че това е от плюс 10 до минус 10 е большинството от елементите на 4 и 2 седмици измервани. Това е графиката на борсата. Ние е, непрекъсто слушаме за колебанията на борсата и че сте загубили еди колко си пари от пенсията поради тези колебания в борсата. Ето тук кредитната криза от 2, януари 2008 до 2010, когато колебанията се е, прехвърлиха от е, 10% нагоре към 10% надолу. И всички е, слушахме колко ужасно е било това. Тук виждаме същата е, графика за обезмасленото мляко на прах е, от януари 90 до 2000 година 10% плюс-минус нагоре и надолу. Доста а, така меки колебания. Тук виждате, че е, това е графиката отново на обезмисленото мляко на прах януари 2000 година, януари 2017. Тук пациента е получил инфаркт 2007, както виждате. Е, имаме е, колебанията отново с, плюс, с минус 10, плюс 40, е, това е, затъмнява е, колебанията от предишната графика. Кой се опитва да се справи с, тази, с тези колебания? От една страна потребители, от друга страна стопанина. Няма в момента инструменти за справене. Всеки, който знае каква е колебливостта на, на борсата, знае с, каква, с какви колебания се справят и стопаните. Ето тук това сме виждали. Това е, е мляко от трета категория в щатите за е, производство на сирене. Е, връщаме се до януари 1980-та. Сината линия, макар че американците казват, че е, имат свободен пазар, това са сината линия е подкрепата за пазара. Е, а, червената линия е цената на трета категория мляко. Виждате до началото на 90-те години, че те са били почти са следвали двете черти, един и същ, най-съща траектория. Но, производството продължи, то не беше повлияно, но стопаните трябваше да вземат пазарно решение да произвеждат и тогава се получи намаляване на а, предлагането и е, намаляване на цената. Не е това цялата история, но е част от причината. Виждаме какво се случва и тук с а, цената на маслото в Европейския съюз. Интервенцията а, стигна до там, че вече фермерите не можеха да останат производството, но получи се недостатък увеличаване на цената, същото е, бум и е, спад, същия сценарий. Както казахме тук по-рано, основното название на управление на риска е, е управлението на маржа. Следващия. Така че трудно се управлява такъв не независим риск. Е, производителите искат да хеджират, е, когато цените са високи. Тук става въпрос за цените на млякото, а потребителите искат цените тук долу. Как да е, решим този нерешим проблем? Как работи хеджирането в САЩ? Така, хеджиране чрез кооп е, стопаните и крайните потребители могат да се изправят пред един е, пред променлива цена всеки месец или може доброволно да фиксират цената в кооператива. Ето, тук отново сме на същата графика. за следващите две години, където американските стопани могат да се обадят на кооператива и да си продадат млякото за следващите две години или процент от него. Това се опитваме да повторим тук в Европа. Ето променливите цени на мляко категория 3 в САЩ е, стопанина получава цената на базата на тази е, цена. Зелената черта, която виждате, края на е, червената е където се намираме в момента, 2016. Зелената е там, където стопанина може да се обади по телефона и да продаде с бъдеща цена млякото на кооператива и да получи стабилност на цените за следващите две години, да продаде процент или цялото си мляко с форвардна сделка. Това е най-важната е, графика от презентацията, тъй като ни стича времето. Е, млекопроизводителите в Америка отново, червената са мляко категория 3, цената на това мляко, което се е, доставя на млекопроизводителите. Те имат проблема за хеджиране там имаме и спад и увеличаване. Сината линия е там, където те хеджират производството. Е, това от... маха, отнема това, е, тази крайна колебливост. Тук имаме през е, юли 9 година е показано. Но това показва на стопаните да планират, защото те ще инвестират, когато е, цените са 40 цента на литъра да си купат нови крави, трактор и така нататък, ще вземат заем от банката, но какво се случва след 6 е, месеца, когато цените паднат на дъното и той няма да може да плати на банката. Тоест това позволява, когато цените са на определено ниво, да вземеш кредит от банката, да фиксираш цените за следващите две години и ще се опитаме тук да а, продължим. Как мога ли да работя в Европа беше заглавието. А, къде биха могли фермерите да хеджират млякото? 2014 цените на млякото за стопаните в момента получават около 30 цента на литър. През май 2014 можеха да използват тези инструменти и да постигнат 30 цента на литър, така че това би им дало достъп до пазар и с някаква сигурност. На следващия слайд, моля. Следващия. Така че един стопанин би, би могъл да хеджира тогава а, с 5,6 евро на килограм и щеше да бъде в по-добро състояние да защити маржа си. Това е за британските фермери. Те получават около 15-20 пенита за литър. А ако имаха достъп до тези инструменти, можеха да получат 30 цента. Е, нещо, което се казва, че пазара няма ликвидност, което не е съвсем вярно. Ние ежедневно хеджираме хиляди тонове продукти, за а, е, търговски а, е, организации. И може да минете вече до, на последния слайд. Благодаря ви, господин Карл. 8 минутки. Благодаря, господин председател. Euh, Аз ще отговоря на поставените въпроси. Първо да се замислим какви са причините за тази нестабилност. Имаме очакванията на производителите, спекулациите, както и природната несигурност. От една страна има външни причини, климата, епизодиите и така нататък производителите обикновено вземат решенията си е, заедно. Но със сигурност имаме климата, имаме природата, това са рискове, които винаги съществуват и ние трябва да се научим да се справяме с тях. Имаме и структурна нестабилност на селско-стопанските пазари заради разпадането на обществените политики, най-вече при складирането на храни, стана дума вече за това. От тук и трудността за управлението. Всъщност запасите се използват като последен възможен инструмент в наши дни. Но също така нестабилността се отразява на баланса между предлагането и търсенето, отразява се на ценовия механизъм. В много случаи има сериозно нарушаване на този баланс. Следващия слайд това беше вече обсъждано, а именно нестабилността на пазара на млякото. Съответно, виждате какви са промените над 10% годишно или 5 до 10%. Да видим и следващия слайд – ето тук за пшеницата в началото на 2000-та година започва този цикъл на огромна нестабилност. Сега имаме спад, това може да продължи година или две, но никой не знае колко дълго ще продължи. Никой не знае и какви да са економическите модели, възоснова на които да се взимат политическите решения, дали на СТО, дали е, на някаква друга основа. Трябва да се има предвид, че не винаги се обръща достатъчно внимание на природните елементи и на множество други фактори. времено имаме модела на ОИСР. Е, Виждате направените предвиждания от 1990 година до сега. Виждате и реалните цени при зърнените храни. Ясно е, че няма никаква предвидимост, не може да се предвидят най-лошите случаи на огромни и внезапни разлики. Ясно е, че ние сме в една много нестабилна среда. Тук може да видите един друг модел, модела Момагри. Вижте данните за 2014 година, очакваната нестабилност при цените на зърнените храни в периода 2015 до 2020 година. Предвижда се сериозен спад, нещо, което започна 2015 година, продължава 2016 година, но виждаме, че не можем да очакваме стабилизиране втората част на моята презентация. С какви инструменти да преборим тази нестабилност? Първо, не може да се говори само за едно чудодейно решение на проблема – не можем да седим и да се чудим как ще се променя ОСП. Трябва да се има предвид спецификата на продукта, дали той може да се държи на склад или не. Много по-добре е също така да разчитаме на превенцията, а не на мерките в последствие. Превенцията е най-добрата реакция. Също така, тук може да видите различните форми на намеса. От една страна имаме обичайни рискове, от друга страна рискове, които са управляеми и накрая природните бедствия. Би трябвало обществените политики да са ето в тази дясна част на слайда. Необходимо е пред природните бедствия да се изправим солидарно. Същевременно има системни рискове, както ги виждаме на пазара на млякото. Когато рискът е управляем, може да се мисли повече за организации на производителите, да се използват кооперативите в различните отрасли, за да се повлияе до някъде на цените и от тук на променяемостта. Също така да се помисли за краткосрочно покритие от страна на финансовите пазари. На трето място, при обичайните рискове трябва да има умерена намеса и на национално и на европейско ниво. Може да се мисли за споделяне на риска, за застраховки и за по-голяма гъвкавост, дадена на ниво държава членка, така че да се насърчават активните форми на сътрудничество може да се работи наистина и на частно и на обществено ниво в национален план. Това се прави всъщност във Франция. Днес във Франция ние прилагаме по-скоро мерките, които отговарят на системните рискове. Отделените от производството помощи стана дума за тях вече, когато е, вземем предвид факта, че 60% от европейския бюджет в тази област е за помощ отделена от производството и като знаем, че това не работи при ниски цени, би трябвало да помислим как парламентът и съвета да направят така, че помощта отделена от производството да бъде трансформирана в контрациклична помощ това всъщност ще ни излезе далеч по-ефтино при едни по-високи цени и ще позволи по-добро управление при периоди на криза. 2011 до 2015 година по този начин щяхме да сме економисали 7 милиарда евро, защото разходите отговарят малко или много на предвиденото по МФР. Ние можем да използваме контрацикличните мерки, мерките за намеса на пазара. Вместо да харчим за мерки, които изобщо не се отразяват на тази нестабилност. Благодаря. Дал нам пан до мишления. Proszę Państwa, има наистина какво да помислим след казаното от вас, а сега да чуем коментарите на колегите. Господин Ферер, заповядайте. Всъщност, би трябвало да се уточни дали Европейският съюз ще упорства по отношение на вече заетата позиция по време на преговорите в Доха. Да не забравяме какво се случи 2003 година, съгласието за отделяне на помощта от производството, но Междувременно в Доха още липсва съгласие, ние променихме своите политики. На второ място нестабилността. Нестабилността в селското стопанство, за жалост, я познаваме от памти века – Затова и трябва е, всъщност да мислим как да се извършва превенция. Ние я познаваме още от времето на древните фараони. Трябва да се мисли за организиране на производителите. Ето стана дума за кооперативите, така че когато условията са лоши, да може да се реагира, като се разчита на времената, когато са били добри. Също така, защо, например, не помислим на първо място за обучение и на второ място за данъчни политики – крайна сметка самите производители трябва да диверсифицират своята продукция. Зависиш ли само от една култура, ти си много уязвим, що се отнася до ценова нестабилност. Така че необходима е диверсификация на второ място, както господин Карл посочи, наистина при системните рискове е добре да се помисли за застраховки, за възможно най- ефикасната подкрепа, включително и обществени мерки. По този начин ние ще направим сектора много по-устойчив. Благодаря. Господин Адинолфи има думата. Благодаря. Коментарът ми ще бъде съвсем кратък. Въпросът за финансовите пазари беше, беше посочен удачно като инструмент, който може да се използва. Искам да попитам как се отразяват спекулациите на колебанията на цените. Има проучванията, според които много и такива, според които почти не се отразява. Сега знам, че финансовите пазари обаче не могат да обхванат всички продукти. Така че трябва да помислим дали този инструмент изобщо е достъпен за европейските пазари и да помислим за кои а, продукти а, могат да се отнасят. Освен това, разделянето на риска на системен, отделен риск и така, единичен риск е много важно, защото това са белези, по които личи кога трябва да се действа и кой трябва да действа. Говорихте за сътрудничество по производствената верига. Да, полезно е, правено е вече в Европа. Така, пазарът трябва да стане по-прозрачен, но може да се използва и като инструмент за попълване на фондовете, на резервните фондове за лоши времена. Не можем да начертаем патентована рецепта за защита на селските стопани. Да, има застраховки, разбира се, които трябва да се разглеждат отделно от преговорите за ценообразуване. Става въпрос за стратегия с горна и долна граница. Нещата са доста сложни, но има най-различни възможности. Антицикличните мерки са важни, но се съмнявам доколко са ефективни, когато има преки плащания в ОСП. Те представляват не само подпомагане на, е, от, на, личния, на дохода, но е и заплащане за производство на обществено благо. Така че трябва да видим какво е отношението към системата на СТО, както и да помислим дали да отворим преките плащания като компенсация за производството на обществено благо. Благодаря ви. Директорови Хониатусови. Oh, Mr. Boyce. Oh, sorry. Jeszcze, one moment. Jeszcze proszę o zabranie głosu pana Bajsa. Przepraszam, panie dyrektorze. Jeszcze pan Bajs. Tak? Bardzo proszę. Um, I think that what uh, has been presented by my colleagues are това, което представиха колегите, са интересни идеи за управляване на колебанията, но както вече казахме, няма някакво а, а, магическо решение. Първо, каквото предложи господин Фентън за хеджиране на бифьючерсите, е система, която не е толкова популярна в млечния пазар на Европейския съюз, но някъде е популярна на пазара на зърното. И стопаните, които използват тези инструменти, искат и допълнителна подкрепа от Европейския съюз за защита срещу ниските цени. Виждаме същото и в САЩ, където системата съществува отдавна и е много обичайна но където стопаните, независимо от това, разчитат, например, на това, което беше споменато вече, е, защита, програма защита на маржа при е, сектора мляко. Е, очевидно има и допълнително възможност правителствата да интервенират. Предлагат се после да се правят и тези преките плащания да бъдат контрациклични бих казал, че това трябва да се да стане ясно, че това да не бъде свързано с производството, защото в противен случай прилагането не е ефективно. Така че контрацикличните, обратни на цикъла плащания, не свързани с производството, свързани с екологичните условия, например програмата за защита на маржа при млякото в САЩ, окончателното прилагане е различно, това можем да обмислим за първия стълб и в рамките на реформата на ОСП. Очевидно, нямам ясно решение как да приложим това. Зависи от държавите членки или по-скоро от конкретни отрасли. Може да е различно, може да е разгледаме и подробно как крайна сметка това ще доведе до спекулации от страна на фермерите за съществуващите субсидии, нещо, което може би е така в САЩ. Така че плащанията, които се насочват към стопанина, да не отидат, да не се прехвърлят към други активи, както е може би в случая с преките плащания по-настоящем. Благодаря каза председателя. Thank you very much, uh, Chairman, for giving us the opportunity. To... Благодаря, че ни давате възможност да се изкажем по чутото. Ще се спре и на трите очертани области. Ако ми позволите, ще използвам и слайдове. Ясно е, че ценовата нестабилност въжи не само за селско-стопанските пазари. Ежедневно сме свидетели на търсенето на храни, но храните се произвеждат чрез един цикъл. Има, разбира се, връзки с други пазари, но не е като пазара на електричество, нещо, което се подава непрекъснато. Тук имаме и различни реалности. Същевременно ценовата нестабилност много често се възприема като твърде изразена. Тя пречи и на дългосрочното планиране и инвестиции. В ГД Агри ние работим по този проблем още от 2008 година и виждаме, че най-притеснителното не е променливостта на цените, тя не въжи за всички продукти. По-скоро, и това ще видите на следващата диаграма, обезпокоителното е, че има три тенденции. От една страна нестабилност на цените на суровините и нестабилност на бъдещите ценови нива. Наистина, споразумението с СТО беше подписано 95-та година, а виждате, че големите пикове са 2004 година. Следователно, това споразумение няма нищо общо с ценовата нестабилност. Имаме и финансовата криза 2008 година, но ценовата Ценовото ниво, както виждате, обикновено ни кара да се чувстваме несигурни. Виждате как се променят цените на стоките през даден период. Това създава големи тревоги у производителите, защото през последния период те на два пъти видяха цените да скачат до небето и после да има рязък спад. 1997 до 2015 година може да проследите какво се случва. Принципно сега селскостопанските продукти са 10% по-високи, отколкото през 1997 година, при торовете 100% по-високи, при енергетиката 95%, при металите и минералите 32% по-високи. Селскостопанските цени бяха повлияни и от промяната в цените на суровините. Тук е важно и участието на Китай като зараждаща се економика. Спада при цените на суровия петрол са причинени от свръхпредлагането. Виждаме отражение върху металите и минералите защото преди имахме една благоприятна среда, която сега се променя от тук и спада на повечето селско-стопански пазари. Имаме и руското ембарго, което никак не помогна. Но тази тенденция за спад, както виждате, не се характеризира с голяма нестабилност. Всъщност, ето тук са отразени промените. Да, имали сме селско-стопанска нестабилност, но това е по-скоро назад в миналото, от най-вече при торовете и енергията, докато сега ние виждаме паралелни спадове на цените. Може да проследите и ежемесечните промени, номиналните стойности, съответно пазара на торове и на енергия. Следователно, при някои видове стоки нестабилността е по-висока, отколкото при други. Освен това, има периоди на по-голяма нестабилност, но като цяло Картината е по-сложна от това, което описахме до тук. Вие сте запознати и с мерките по ОСП, не е нужно да ги описвам пред вашата комисия. Но ето тук виждаме отразена реформата на ОСП, бюджета на ОСП и всъщност трябва да кажа, че резултата от преговорите за СТО беше помощ не обвързана с производството, помощта обвързана с производството беше отговор на присъединяването на страните от Източна Европа и на лудата крава. Ето сега виждате как се опитваме да запълним празнината между европейски и международни цени. 2010 година ние бяхме постигнали цени близки до световните, но това не въжи за мината година. При говеждото, при захарта разликата е намалена, но все още имаме доста работа. Това е огромно предизвикателство. Същевременно виждаме и ползи за нас. Ето те са ясно представени на следващата диаграма. Позитивните развития в селското стопанство и хранителната промишленост. Има и увеличение на износа и то при голям набор от продукти. Но така или иначе различните опасности трябва да бъдат посрещнати с различни мерки. Имаме пазарните рискове, имаме и по-широкия риск, свързан с отрасъла. Има опасности, свързани с климата, с болестите по културите. Често се забравя обаче или някак си дебатът се видоизменя, забравя се, че има целеви мерки, насочени именно към нестабилността на доходите. Това са всъщност плащанията, не обвързани с производството, които гарантират един основен доход. Този доход не зависи от промените на пазара и позволява фермерската дейност да се развива на цялата европейска територия. Същевременно производителите сами могат да вземат решение какво да правят от тук нататък. Разбира се, това не означава те да не произвеждат. Но имаме една промяна на ОСП и тя е отговор на дългосрочни проблеми. Разбира се, проблемът е дали да се помага пряко на фермерите или чрез ценообразуването, като се дават стимули за производството. Мисля, че второто води до спад на цените и накрая до порочния кръг и настояването за контрол на обемите. Същевременно ние трябва да мислим за един стабилен доход в условията на отворена економика. Често ни питат, защо не следваме американската политика. Чухме този въпрос и днес. Нещо напълно естествено, защото политиките на САЩ са важни и за световната търговия – не бива да се забравя обаче, че тук има много сериозни бюджетни и структурни различия между ЕС и САЩ. Имаме бюджетни ограничения. В САЩ се разчита най-вече на предлагането. На предлагането на едро. Има изобилие от предлагането. Американските политики са взаимно допълващи се, както и европейските, но тяхната философия е много различна от нашата. Независимо дали става дума за контрациклични мерки или за страховки, се дава възможност за краткосрочно, краткосрочна защита от ценовите скокове. Освен това се защитават най-вече соевите насъждения, насъжденията от царевица, но ако правим сравнение на политиките, за нас са важни резултатите. Ако сравняваме САЩ и Европейския съюз, е ясно, че доходите на стопаните в ЕС са много по-малко променливи. Спадът също е далеч по-малък. В ЕС имаме съответно 6,14%, докато в САЩ 16 34%. Of the fact that the inevitable adjustment to market realities comes later – по-късно обаче следва нагаждане към а, реалностите на пазара. Чрез а, разпространяване на на подкрепата а, върху целия заведелски сектор а, позволява а, продукция в тези сектори. Позволете да засегна сега тези постциклични сценарии и обяснение за това какво би се случило, защото а, е, те е, сравняват е, реакцията на цените с ефекта. Е това, което правят контрацикличните плащания е всъщност таргетната цена, което се предоставя от правителството. Затова ние трябва да решим какво друго трябва да а, направим. Това е проблем, който европейското земеделие трябва да реши. А, това е нестабилността на пазара, което става пласта се по-специфична за дадени продукти и съвместното доставяне на, а, на, на частни и на обществени а, продукти. Това би трябвало да е един от основните приоритети на ОСП и разбира се, можем да се получим от, от е, е, прилагането на новите инструменти и липсата на популярност е, за тях. така че можем да се получим от програмата в САЩ, която трябваше да се продължи два пъти, защото не беше добре прилагана, но ще имаме възможност за допълнителни дискусии. Dziękuję. Do dyskusji, do zadania pytań zgłosili się pan poseł Des, Dortmann, Trabella. Kto więcej muszę zarządzać? Кой друг думата? Трябва да направляваме тук дискусията. Господин Ропе, пет души поискаха думата. Моля ви, накратко, господин Дес, първо. Благодаря, господин председател. Имам някои допълнения. Много правилно беше казано, че не можем да предложим патентно решение. Даже и в самата Европа положението е различно. Но Имам въпрос с ценообразуването. Сега цената на млякото е около 36 цента. При тази цена фермерът е готов е, при тази цена фермера се съгласява да сключи договор с кооператива да достава мляко за 32 цента. Но следващата стъпка е кооператива да сключи договор с пецара, защото ако е, кооператива продава само за 32 цента, той няма да просъществува. Още нещо, за което не стана дума. Най-големите проблеми всъщност а, са при младите фермери, които са направили инвестиции. В това отношение е необходима система за кредитиране. Пак с цената на млякото ще дам а, пример. При, с а, повишаването на цената на млякото се повишава и процентът на погасяване на кредитите. Значи такава една система трябва да се съобрази и с младите фермери, които са извършили инвестиции. И последна е, бележка. Ние, разбира се, нямаме компетентност за социалната сфера в Европа, но смятам, че ще е добре за фермерите които плащат социални, здравни, пенсионни осигуровки и така нататък, ако държавата поеме 50% от тези осигуровки, това ще бъде много добре за предприятията, които са наели работници. Така че, моля ви, кажете нещо и по този въпрос. Пан Посодоров, пана. Господин Дорфман, благодаря господин председател. По принцип мисля, че е важно да говорим не само за колебливост на цените и селско стопанство, а трябва да говорим за колебания на приходите на фермерите, защото това е което ги интересува. И ето, понеже даваме примери с млекопроизводствени предприятия, има много интересни данни в американската схема за подпомагане на млеко производството е много произнесно, много интересно как варират логично и цените за фуража. Т.е. Тази, тези колебания трябва да се отчитат също. Вече беше казано, че колебанията са и обикновен инструмент на пазарното стопанство. Това, което искам да попитаме, колко колебания може да понесе сравнително слаб елемент от системата, като фермера, и колко колебания на цените са необходими, за да може да функционира пазарната економика, за да няма изкривявания, каквито сме имали в миналото в европейската селско-стопанска политика. А що се отнася до финансовите пазари, мисля, че в Европа доста по-сериозно трябва да помислим какъв принос могат да окажат финансовите пазари. Нека да ви припомня, че сме имали дебати тук в миналото по повод, пример, на регламента МИФИД, където доста сбъркахме, понеже някои в този парламент мислеха, че хеджинга и фьючерсите са нещо много лошо за производството на хранителни продукти. Имам също така въпрос, защото не заразбрах на към генералния секретар на Момагри. Говорихте за антициклични плащания, но не можах да разбера какво точно имате предвид. Дали говорите, че трябва отново да обвържем цените с единица продукция, защото ако плащаме антициклично, трябва да разгледаме нещата продукт по продукт и цена по цена. И антициклични плащания могат да се извършат само за продукти с ниски цени. Или пък сте имали предвид, като казвате антициклични плащания, плащания за компенсиране на намаляване на приходите защото като казвате, че са спестени 7 милиарда, всеки фермер ще каже, че при фермерите са пристигнали, са, до фермерите са достигнали 7 милиарда по-малко, тъй че няма да спечелим почитатели сред нашите европейски фермери, ако започнем да им се хвалим, че сме спестили 7 милиарда. Yeah. Благодаря, господин председател. Аз също исках да поставя въпроса, който повдигна господин Дорфман, но искам да попитам и още нещо във връзка с прозрачността. На кое ниво, на кой етап от веригата трябва да има прозрачност. Бранша, от който аз идвам, никога не сме имали мрежа за сигурност. И когато сме говорили за прозрачност, сме говорили за прозрачност на продажбите на пласмента. Може би ще обясните нещо по-подробно по този въпрос. На второ място стана въпрос за спестовните за, за спестяванията като превентивна мерка но все пак данъчното облагане не е част от компетентността на Европейския съюз, така че какъв инструмент си представяте за преодоляването на този проблем, защото държавите членки сами решават въпроси, свързани с данъчното им законодателство. Господин Тарабел. Господин председател, нямам въпрос но ви моля за две минути и половина да ми позволите да споделя защо не се чувствам доволен. И слушах нашите специалисти, експерти. Те така ме обнадеждиха до, известно, до известна степен, защото описват определени феномени и се опитват да намерят решение на проблемите. Сега обаче, след като изслушах комисията, се потиснах защото комисията се опита да каже, че няма какво да се променя, че винаги е имало колебания, не е нужно да променяме. Да, знаем, че в селското стопанство колебания на цените има, но нещата са се влушили през последните години неимоверно. Е е, особено колебанията на цените по места, са, това е най-големия проблем, с който се сблъсква селското стопанство. Фермерите остават без доходи в следствие на колебанията на цените. И тук говоря не само за млякото, а, що се отнася до млякото, там за колебания не може да говорим. Там цените са такива, че производствените разходи не могат да се покрият. Комисията трябва да признае това и комисаря трябва да признае, че има дълбока криза в селското стопанство и ние сме длъжни да намерим решение. Не е достатъчно на европейско ниво да има мрежи за сигурност. За американците да, за други, да, те са обвързали субсидиите с единица продукция. А сега комисията ни казва, че няма, да, няма нужда да се променя нищо. Трябва да се опълчим и на комисията и на съвета, защото повечето държави членки също не искат промени. Мисля, че е необходимо всички ние да се споразумеем да действаме по-прогресивно, т.е. да се съобразим с потребностите на фермерите, а не с това, което е записано на бюрата е написано на бюрата на чиновниците в Брюксел. Сега няма да ви нарека направо аутисти, защото аутистите деца, са деца като всички други, но комисията не може повече да си заравя главата в пясъка. В селското стопанство има драма. Тя иска решения, които са неконвенционални за антициклични плащания, за застраховки. С госпожа Дилей ще работим по тези въпроси. Но ако не се променят и други неща, е абсурдно да намерим решение. Bardzo, bardzo dziękuję, ale nie warto tak благодаря, господин председател. Господин Рупи. С експерто кила паканкамai daug įvairių minčių ir tai, kad... Благодаря ви. След като изслушахме експертите, чухме предложение за застрахователни схеми, за приспадане на част от е, и изпращане на част от е, приходите на фермерите в някакъв фонд. Това са теоретични е, стартови позиции. Говорим и за гарантиране на някакъв марш. За какъв точно марш говорим? 10% ли? 5 ли? Същевременно ни казват, че тези застрахователни схеми трябва да се включат действия, когато цените са по-високи. Няколко години наред обаче приходите и цените са такива, че не, не може да оцелее човек. Как да говорим за спестяване тогава? Може ли с други предложения да излезете? Ако казвате, че трябва да стартираме такива застрахователни схеми, как? да стане това. Държавите членки ли да поемат инициативата или европейските институции ще направят първите плащания и после ще поканят фермерите да се присъединят. Ще чакаме ли цените да се качат? И междувременно някои отрасли изцяло да изчезнат от някои държави членки. Това ли е целта на упражнението? Не разбирам а, наистина това предложение да се сравни отрасъл електричество с млечния отрасъл. За мен това са две съвсем различни неща. Се едно сравнявате круши и ябълки. Най-важното днес е, че нямаме време. Трябва да гарантираме основния приход, за да оцелеят стопаните. Говорим си то, говорим, но трябва да направим нещо и на практика да имаме предложение. Или чакаме отрасъла да изчезне. Е, как ще се развият нещата през следващите месеци. Не може просто да решите нещо да дадете един ден, следващия ден нищо. Ще се провалят така е, нещата в Европа, и стадата и друго. Благодаря. Господин Ян, доколкото чух. Благодаря, господин председател, казва господин Яр. Имам въпрос, свързан с стабилността на системата. Независимо от това как постъпим, дали ще да, има с, е, гаранции на цените на борсата или ще има застраховане на цените, до две години финансовият въздух ще се свърши. За това смятам, че е проблем как могат да се реализират такива цени на пазара. И сега въпросът ми. Когато говорим за застраховане, можете ли да си представите е, многостепенна система? Примерно нещо като гражданска отговорност – където да отиват и пари от аграрния бюджет. И съответно на доброволен принцип селските стопани да се застраховат. Можете ли да си представите реалистично ли е такова нещо? Нещо като смесена система. и аз ще się се до питания zasadniczy problem. Позволите и аз ще присъединя към въпросите. Въпроса за стабилност на прибавяне на стабилност на доходите на стопаните без нарушаване правилата на пазара и съобразяване с предлагането, което е основа на сигурността. Второ, дали да облагаме приходите, както си му е реда, така че да се компенсират някои загуби на стопаните в последващите години. С други думи, може ли това да им помогне да разполагат с инструменти за избягване на проблемите с нестабилността на цените? Тази колебливост или нестабилност на цените е присъщо на економиката. Някой много добре дефинира въпроси. Колко нестабилност може да понесе стопанина и колко трябва да има, за да може да функционира економиката на Европейския съюз, чрез кредити и други начини за прибавяне към стабилността. Знаем, че без интервенция на пазара на земеделския пазар, не може да се върви напред. Пазарите показаха, че не могат да стабилизират системата. Трябваше да има една сериозна интервенция в банковата система, за да може и економиката да се е, спаси. Това са големи думи, разбира се стопаните биха искали да имат някаква стабилност, както и другите браншове. Накрая, но не на последно място, трябва да помислим до каква степен тези инструменти са приложими на национално ниво вместо на европейско, защото имаме единен пазар, обща сълскостопанска политика и може би това би трябвало да е приложимо на европейско равнище, но някои мерки се взимат на национално. Господин Ханиотис първо ще се изкаже и след това експерти, както вие желаете. Благодаря. Благодаря, че отново ми давате думата. Искам да кажа следното. Ако ще водим дебат за реалния свят, Нека говорим с факти. Точно това се опитах да направя с моята презентация. Всички тези факти могат да се проверят. Нека да напомня на господин Тарабела, че когато 2008 година всички казваха, че света изведнъж ще изпита недостиг на храна. Единствено ние казахме, не, кризата е не заради търсенето, а заради предлагането. Когато всички казваха, че фермерите нямат нужда от помощ за доходите си, ние бяхме тези, които говорихме за влушаването на търговските условия за тях – за това днес се дават допълнително 10%, още проценти за енергия и торове. Когато стана дума за Ел Ниньо, ние направихме необходимите прогнози – всички тези резултати могат да се намерят в общественото пространство. Същото въжи и за нестабилността. Има много проучвания, които показват, че нестабилността се увеличила. Други пък казват, че е намаляла. Но така или иначе ясно е едно – няма как да преценим дали една политика работи, ако не се опрем на фактите. А фактите ни казват следното. Финансирането при млекопроизводството от страна на ЕС не е популярно, защото мерките се прилагат на национално ниво. На национално ниво се определя маржа. За това имаме мерките по втория стълб, свързани с несигурните доходи на фермерите, но те не са популярни в ЕС, не са популярни в САЩ и Именно за това ние стигнахме до корено различни политики като търговска структура, и отражение върху доходите на фермерите. Но скромното ми мнение е, че трябва да обсъждаме фактите, а не да си разменяме комплименти в кавички. Благодаря ви, господин директор. Експертите. Първо ще кажа следното на господин Ханьоти, с който иска да се опрем на фактите – Ясно е, че имаме нестабилност при тъй наречените стокови продукти, които се повлияха от новите норми. Преди тях нямахме такава нестабилност, затова трябва да се запитаме какви политики предлагаме. Ако не правим нищо, е ясно, че ще има положителни и отрицателни периоди. Отрицателните периоди означават спиране на производство, фалит и тъй нареченото преструктуриране. Политическият въпрос е дали винаги, когато имаме отрицателна нестабилност, трябва да се прави преструктуриране. На второ място – Ако политически ние не искаме непрекъснато да преструктурираме производството, то трябва да изпълним и своите задължения към международните организации. Точно за това трябваше да отворим пазарите си. Но е необходимо да се намерят необходимите средства. Стана дума за данъчна политика но данъчната политика не се регулира на европейско ниво. Това е един от проблемите. Е, така че обсъждаме нещо, което не е в правомощията ни. По-скоро държавите членки вземат сами решенията си тук. И накрая ще кажа – Данъчната политика може да бъде много добра при изравняването, така че селските стопанства да проявяват по-голяма устойчивост при тези флуктуации, но от друга страна, като говорим за маржа, маржа не е някаква теория, маржът е нещо реално, има исторически данни за него, и при използването на обществени средства е необходимо да се прави това, което вече виждаме в някои страни. Определен процент, примерно 70% се поема от производителите, но когато има голяма криза, се помага, защото застрахователите не могат да покрият всички рискове. Това са моите идеи, но пак ще кажа, реалният проблем е свързан с даването на отговор на въпроса от политическа гледна точка какво искаме. Bardzo proszę kolejnego pana. Anch'io solo qualche secondo, ma mm, in realtà una piccola reazione. Само за няколко секунди. Искам съвсем накратко да отговоря. Говоря в качеството си на граждани. Изразявам лично мнение. Системата от знания, която се опитваме да представим тук, не може да даде отговор на цялото разочарование от политиката. Опитваме се да предлагаме решения, опитваме се и да провокираме както на пазара на електроенергията. Понякога такива провокации имат по-положителен ефект, отколкото можете да си представите. Това е едно. Второ, тук в тази зала като че ли е, витае лека носталгия. Това е личното ми мнение, може би няма да се съгласите с мен но констатирам, че господин Аниотис срещна много малко отклика. Той каза нещо много важно. Малките иновации, които бяха въведени, например инструмента за стабилизиране на доходите и определеното управление на риска във втория стълб. Това бяха много важни неща и не бяха погрешни. Никой не може да си представи отново да се въведат такива силни механизми за регулиране на пазара. Казвам ви го като учен. I think I need to clarify some of the statement on the electricity market. Ще трябва да приключим с то, това, е, което се каза за а, пазара на електричество и повечето от а, земеделските продукти, които следват а, маргинална цена на базата на разходите. Така че не искаме да има злоупотреби с силите на пазара. Имаше няколко случаи, където кооперативите искаха да се присъединят, но Европейската комисия каза не, това е опасност. Пазара за електричество ние даваме правомощията на регулатора на мрежата да определя средните е, цени на базата на разходите и за излишеството от електричество тогава не се плаща на цените за електричество електричество в момента а, говори, става дума за капацитет, цена на капацитета. Какво е, е общото с земеделието а, за някои стоки, като например в а, м, плодовете и зеленчутите, ние даваме възможност на дружествата да определят а, цените. Така че е, е наистина различно е, е единицата, в електричеството е, е, е минута, а пък за земеделието са години. Но ако мислим нестандартно и сравняваме двете системи, знам, че не е същото, но има какво да се получим. И е, един от въпросите е, че в пазара на електричество, както и а, на плодове и зеленчуци, тъй като има а, непрекъснато, непрекъснато доставки, а, позволяваме средни цени на базата на разходите. Не, не казвам, че това може да обхване всичко, но поне е нещо, което може върху което да помислим. Писа Дартмунд повдигна важен въпрос във връзка с многото регулиране на финансови инструменти и как а, функционират малките търговски фирми. Е, ние работим с тези, които са регулирани като големи банки, които нямат ресурси и кадри да се справят. Това са търговски фирми, които с, работят е, ежедневния си бизнес и трябва да спазват е, норми и правила, които са всъщност за големи банки. Така че как един е, кооператив може да гарантира цената на 36 е, е, цента? кооператива не поема риска, а той улеснява достъпа на стопанина на пазара, защото както и в САЩ, където имате стопанин с 15 крави, той трябва да има а, същия достъп до пазара, до пазара, като този с стадо от 5000 крави. Този от 5000 може да се държи както си иска, но това е същия формат. Едно стадо от 15 крави трябва да има същия достъп, но кооператива не иска да поеме този риск и го прехвърля на пазара аз съм тук с вас сега, обяснявам предимствата на финансовите инструменти но казахме, че това не е единственото решение и не са и лесни за прилагане. Те могат да са частично решение, а другите възможности са свързани с застраховки и така нататък, да се даде достъп на стопанина да управлява риска. Няма едно единствено решение като даденост и по този начин с различни решения могат да се създаде и конкуренция между тези решения, което ще е благоприятно и за стопаните Европа като цяло. Още нещо, както САЩ и Нова Зеландия използват тези инструменти, те се е, конкурират е, е, за потребителите, за които се конкурира и Европа, и Китай също иска да управлява риска от страна на потребителите, така че ако искаме да имаме европейски продукт и той да има същите възможности да управлява риска от гледна точка на потребителите, трябва да дадем достъп и на нашата индустрия до тези инструменти. Благодаря. Oui, monsieur le président, j'ai entendu... Благодаря ви, господин председател. Аз изслушах внимателно господин Ханьотис. Много ми се искаше да чуем разумни доводи, но и господин Тарабела е напълно прав. Ние като че ли сме в постоянна криза. Същевременно можем да говорим за различните средства, енергетиката, суровините. Ако добавим и разгледаме всички тези фактори, има доста изводи можем да направим сравнение с регулирането на пазара на електричество, където има няколко големи производителя, но то няма да е честно, защото при пазара на селско-стопанска продукция имаме множество малки производители. Трябва ни европейска стратегия, се каза, но ние нямаме нужда от стратегия, имаме нужда от механизъм за намеса. Всъщност, като гледаме как се развива обществената подкрепа за селското стопанство в САЩ, Бразилия и на други места, виждаме, че това е нещо много важно и всъщност и растежа е много впечатляващ. Ние не можем да оставяме само на пазара да направлява селското стопанство. Трябва да се регулира по различен начин със същия бюджет, даже и с по-малък бюджет. Важното е да се направи необходимото. Всъщност аз съм представил на секретарията на комисията специален документ, в който се вижда отражението от предлаганите от нас политики върху зърнените храни, маслодайните култури и млякото. Може да се види, че дори там, където е имало сериозен ценови спад, ние може да се върнем на едни стабилни нива като същевременно производителите ще увеличат своите доходи. И накрая, като говорим за доходите, те също са много променливи Необходимо е да отчетем факта, че това се дължи и на отделянето на помощите от производството при сегашната ОСП. Така цената веднага се отразява върху дохода когато цената е висока, парите се хвърлят за какво ли не, когато е ниско обаче, те не достигат. Следователно, този економически модел не отговаря на реалността. Отделянето от производството не помага при кризи. Би трябвало помощта да се обвърже с производството за определен период от време. Нашата система обаче е абсолютно несравнима с други. Ние не използваме клаузата de minimis на СТО, не използваме и други инструменти за гъвкавост. Мисля, че допиро бихме тераз с хенчо подискутовали. А то час, час. Благодаря. Ние ще продължим със своя дебат. Но така или иначе сега ми се струва, че е време да приключим днешното заседание. Ясно е, че не сме винаги на едно и също мнение. Въпросът е как в глобализирания свят да осъществим по-добро управление. Дали се работи по-добре на европейско или национално, дори на местно ниво крайна сметка днешните пазари на храни наподобяват по функционирането си финансовите пазари, но храната, разбира се, има много важна физическа характеристика, неприсъща на останалите стоки. Какъв е пътят напред, се питаме ние? Как да променим ОСП? Е, за да гарантираме стабилност, включително и стабилност на доходите. Как да сме сигурни, че ще има достатъчно предлагане като основа на хранителната и продоволствена сигурност? Какви са разходите за производството? Ясно е, че ОСП е имала своите положителни резултати, Понякога обаче е необходимо нещо да ни разтърси, за да погледнем под различен ъгъл и да вземем някакво ново решение. Както се видя от последния бюджет и финансовата перспектива, ОСП няма кой знае какви перспективи, постепенно ще има намаление с 45 милиарда – ако стъпим върху цените от 2011 година. Междувременно Европейския съюз е много по-голям, ще трябва да се заделят пари за модернизиране. А ако говорим за доходи, то е много обезпокоително, че намалява бройката на младите фермери – тук е необходим доста задълбочен анализ. Благодаря на нашите експерти, защото техните изложения поставиха ясно всички тези въпроси. Пак ще кажа, не е задължително да сме на едно и също мнение. В крайна сметка за това и водим дебат. Така дебатът ни е далеч по-творчески. Много ви благодаря, господа. Темата ще продължи да се разработва, затова разчитаме и на докладчика. Но сега с ваше позволение, тъй като трябва да одобрим и заключенията на координаторите от сутрешното заседание, ще кажа следното. Всичко това ви е изпратено писмено. Ако не направите възражения, значи, че приемате заключенията на координаторите. Преминавам към точка разни. Няма нищо. По точка разни следващото заседание е на 14 март 3 до 6.30. Ще се съобразя с казаното от господин Никълсън. Ще гласуваме след 5 часа след обед. Благодаря на експертите, благодаря на всички. Закривам заседанието и благодаря на преводачите. Както и на експертите.